два дни на усилена работа. Много точки имаме в дневния ред. Ще трябва да се заемем с работата. Нека да, приемем с, да започнем с приемането на дневния ред. Ако няма коментари, дневния ред се счита за прият. Имаме превод на всички езици, които се говорят в нашата комисия. Благодаря на преводачите. приемане на протоколите от 22 и 23 февруари. Ако няма коментари, внесени до края на заседанието, протоколите ще се считат за прияти. Днешното заседание се излучва пряко по интернет. Утре след обед към нас ще се присъедини Джордж Лайон, който ще говори за бъдещето на ОСП. Това заседание няма да е в тази зала, ще бъде в друга зала. Това е зала 2Q2. Можем да започнем заседанието на нашата комисия. Започваме с представянето на едно проучване относно новата единна схема за плащане след 2013 година. Нов подход, нови цели. Координаторите по тази тема се споразумяха да възложим проучване по тази тема. Сметна се, че проучването може да е полезно, за да имаме по-добро разбиране за законовите процедури и нормативната рамка като цяло, свързана с единната схема за плащане след 2013 година. Искам да приветствам господин Бюро, който е координатор по това проучване. Той ще представи резултатите от проучването. След тази презентация ще имате възможност за въпроси. Господин Биро ще отговори на въпросите. Искам да благодаря на комисията за това, че изпрати свои представители. Давам думата на господин Жан Кристоф Бюро за представяне на своето проучване. Моля. Благодаря, господин председателю. Вие ще видите е, слайдове на английски, но аз ще се изразявам на френски. Изследването е за сега на временен етап. Е, разполагате с е, временна версия. Извинявам се, Действително тази версия е, е все още една чернова. Има много печатни грешки и някои други проблеми във връзка с последователността на таблицата, но ще има окончателна версия, вероятно, следващата седмица. Изследването е реализирано от група економисти от 8 различни държави членки. Заданието беше да се очертае с състоянието на схемата за преките плащания в Европейския съюз, преразглеждане на критиките и предложения за реформи, които са направени от различни групи, от различни неправителствени организации, от държавите членки, земеделски организации, с оценка и възможно няколко цифри зад тези предложения – и също така за предложения за реформа за помощните системи, системите за преки плащания, за единно плащане за ОСП след 2013 година. И така, в първата част на изследването искахме да опишем актуалното състояние на преките плащания след общата картина на състоянието на ОСП. Оточнявам, че това, което ние наричаме СПС е, в изследването, обхваща и единното плащане в старите държави членки, но и схемата за плащанията в новите е, държави членки. Използвайки и микроекономически и макроекономически данни, разгледахме различните системи, които се прилагат в различните държави членки, за да можем да упростим през 2013 година след реформите въведени от общата здравна картина. Всички тези плащания ще бъдат а, включени в една единна система след 2013, освен а, плащанията за памук, например. Много често обаче игнорираме и следното. Откакто преминахме към новите регламенти, има много силна гъвкавост, която е оставена, много силна свобода на действие, която е оставена на държавата членки при избора им дали да изберат историческия модел, да речем, или новата система. И освен това, свобода да се вземат от тези бюджетни средства, за да се предадат в други политики. Така че самото разделяне между стълб 1 и стълб 2 е вече доста изкуствено, защото държавите членки могат лесно да преминават от едното към другото. И в крайна сметка ОСП изцяло преминава към субсидиарната област по този начин. Искам да кажа, че има около десетина члена и разпоредби, които позволяват на държавите членки да ползват първи стълб за действие, включително и за околната среда, т.е. действие от втория стълб. Това е много важно, защото ако взема примера на Франция, например, от 5,6 милиарда а, преки помощи, Франция, ако френското правителство бе използвало всички тези гъвкави механизми, можеше да предостави около 3,6 милиарда, т.е. повече от половината, по начини, които да реши самото то. Това е просто за да кажем, че действително цялата система не е херметична и просто пожелахме в някои случаи да разгледаме по-отблизо цялата система на преки плащания, включително тези от втория стълб. Това, което трябва да се каже е, че има много силна зависимост на замеделските приходи от тези преки плащания, включително и през 2006 година, защото става въпрос за 50% от европейските приходи през тази година, но същото въжи и за 2009 година, с много силна разнородност между държавите членки, защото в Холандия, например, те представляват много ниска част от стойността на произведеното в други държави представляват много по-голяма част. Но също така и много голяма разнородност между региони, между земеделски е, стопанства, независимо дали е възоснова на хекто, хектар или възоснова на работник. Разгледахме след това и е, поредицата от критики, които се отправят към тази система след реформата от 2003 година и след е, е, здравната картина. Някои от тези критики ни изглеждат не безпочвени, но други според нас трябва да се отчетат за определянето на една бъдеща система за преки плащания. Определено критиките за неравностойното разпределение. В някои държави членки продължава да се прави по стария начин. И, например, критиката за капитализацията на плащаните, например, за земята и също така за въздействието върху околната среда и кръстосаното спазване. В крайна сметка тези мерки е, не позволяват за сега да се спре загубата на природен ресурс. Струва ни се, че тези критики трябва да се отчитат за подобряване на положението в бъдеще. Разгледахме също така предложенията, направени включително и от членове на Европейския парламент за реформа на системата за преките плащания в рамките на ОСП след 2013 година. Има над 40 предложения, които са е, основателни, които са публикувани и разпространени във всеки случай – които идват от е, земеделски организации, от различни държави членки, от неправителствени организации, от е, think танковете. Сред тези предложения е, има доста голямо разнообразие от е, предложение изобщо цялата система да бъде премахната до предложение да остане такава каквато Е, като се минава през, да речем, допълнителни е, помощи, които се искат от земеделците във връзка с външната конкурентност. Е, има фирми, които е, искат подобни помощи за хуманното отношение за животните или за ГМО-тата. И освен това предложение за преобразуване на настоящата система в система, която да е контрациклична, т.е. нивото на плащания да варира според ситуацията на пазара. Или пък други предложения, които искат използване на настоящия бюджет по първия стъп за изграждане на заплащане за обществени блага или за обслужване. В известни случаи тези предложения идват от НПО-та, които се занимават с опазване на околната среда, но са одобрени и от други организации, например от земеделски организации, някои правителства. Така че има а, някои сходни насоки в последните предложения, които бяха направени. Така или иначе, обаче има действително огромно разнообразие и огромна разлика според различния происход на предложението и по бюджета, и по равнището на помощите, и по а, интереса или не да се съфинансира този бюджет а, с помощта на националните бюджети. И точно тук мисля, че се разминаваме, т.е. предложенията се разминават. А, всички тези предложения обаче водят до очертаването на а, цяла една поредица от цели, за да можем да предложим една бъдеща насока за преките плащания. Въпреки, че ни се струва, че отиваме малко отвъд рамките на нашите правомощи на технически експерти, защото вече не навлизаме в политическата област, там където ние не се чувстваме особено удобно, все пак мислим, че би било желателно да се пренасочи една част поне от настоящите плащания към предоставянето на обществени блага в доста широк смисъл, например хранителната сигурност, както и поддържането на земеделския пейзаж, за да може да се запази биологичното разнообразие, почвите и водите, за да може да има и достатъчно сигурност дългосрочно за поддържането на по-добър производствен капацитет. Това са поне нещата, които ние отчетохме. Друг момент е, че настоящата система по първи стълб – интегрално от европейския бюджет и по втори стълб вече е съфинансиран с националните бюджети, означава, че има насърчения за финансиране на някои от дейностите по втори стълб. Именно, например, в предоставянето на обществени блага, както казах преди малко. А, по този начин стигаме до идеята, че една хармонизация на равнищата на съфинансиране между различните стълбове е интересна. Като знаем обаче, че това разбира се ще доведе доста институционални проблеми, които не трябва да пренебрегваме е, във връзка с е, равнището на взимането на решения в Европа. Като гледаме какъв е ефекта на микроекономическите данни, е, виждаме, че всяка една промяна в настоящите правила се изразява в е, е, едни много силни преобръщания и преобразования на национално равнище и за това ми се, ни се струва, че е, трябва да пледираме за по-голяма субсидиарност за разпределението на помощите и за критериите, но с общи правила, които се остават абсолютно необходими, за да се избегне изкривяването на конкурентоспособността. Сега, що се отнесе до предложенията за реформиране на системата за преките плащания, какво предлагаме? Вярно е, че до някъде се отдалечаваме от областта ни на чисто техническата експертиза, но в рамките на този консорциум ставаше въпрос за група от 15 економисти от различни държави членки. И вътрешно не бяхме съгласни ни с други, по-специално по нивото на съфинансиране, върху относителната тежест за финансирането на обществените блага и така нататък. Предполагам, че тези несъгласия вътре в консорциума сигурно представляват умален макет на, на несъгласите, които могат да съществуват по-широко. От една страна, завис... зависимостта на приходите спрямо тези помощи е толкова силна, че изглежда краткосрочно невъзможно да се прекратят. Включително и сред доста дълъг преходен период. Така че ако трябва наистина да се прекратят ще трябва да се представи един доста дълъг период и доста ясен график, за да може да се позволи на производителя а, да се оправи. Освен това, тези производители имат нужда от последователност, така че ако представяме на новите държави членки, там където плащанията все още са в преходен период, които се покачват до 2013 за някои от тях, 2016 за две от тях, така че ако ние там увеличаваме плащанията и изведнъж ги прекратим след това, просто ще е безсмислено. Затова ни се струва, че трябва да има една а, насоченост на цялата система към а, по-голямо финансиране на обществени блага, които в момента не се изплащат от а, пазара. Е, жизнеността, биоразно, жизнеността на земеделските райони, биоразнообразието и подобни неща. Така че ни се струва, че цялата система трябва да се насочи към е, относително покачване на бюджетите, които а, е, са предназначени за подобни, а, за подобни дейности. И ако европейския бюджет не се покачва, то тогава е интересно да се смали онзи елемент, който поддържа само земеделските приходи. Това не означава, че трябва непременно да се слеят първи и втори стъп. Има доста специфични процедури в рамките на втория стъп, например бюджетното програмиране. Така че сигурно няма да е много изгодно непременно да се сливат. Но някои схеми, например помощите за районите в неблагоприятно положение, могат да са част от е, доста широка система за регионални плащания в, по втори стоп, както е сега, или да речем да има ставка за помощ на хектар по първи стълб. Т.е. да има едно ам, засичане е, между онова, което съществува в момента и в двата стълба. Сега, що се отнася до поддържането на приходите, ние предлагаме да се поддържа тази система, но тя да стане малко по-хомогенна с малко по-малки различия между райони и между земеделци. Симулациите, които извършихме по този въпрос, са доста объркващи, трябва да кажа, защото ако погледнем схемата на земеделец, а не на хектар, получаваме едни огромни трансфери, които не отиват в посоката, която е заложена първоначално. Например, плащанията на земеделски работник може да има доста изкривяващ ефект. Точно обратно на това, което сме залагали и искали. Може да има бюджетни прехвърляния от е, зони за е, екстензивно е, животновътство към зони за земеделие. Така че тук искаме да предупредим, че ако решим да въвеждаме нови правила, ще трябва изключително прецизни изследвания, за да видим точно какви могат да бъдат въздействията и ефектите, които съвсем не са интуитивни. Освен това, пледираме за една по-силна субсидиарност, за да се ограничат именно тези первержни, изкривяващи ефекти, защото в крайна сметка именно националните правителства най-добре могат да определят съответните равнища на плащания. Опитахме се също така да разгледаме предложението, направено от различни социални групи, например кооператорите, но и някои държави членки за преките плащания и тяхното въздействие върху цените на земеделски продукти. Въпреки, че Постигнахме доста интересни резултати и смятаме, че въпреки това това не е желателно. Но евентуално, ако има въпроси от ваша страна, ще мога да задълбоча. Сега, що се отнася до втория елемент, освен поддържането на прихода, а, именно заплащането на обществените блага, Трудността за бъдеще ще бъде да се избегнат нежелателните ефекти, с които се сблъскваме в момента по втория стълб. Защото системата е много сложна, с много висока административна цена. Има трудности при прилагането и за доста държави членки, които имат голямо население на малки земеделски селски стопанства. И освен това се опираме на някои изследвания, които се правят, се правят в последно време за обществените блага и искаме да въведем някои принципи за поддържането на такива заплащания с две нива на заплащане, които да са регионални от една страна и от друга страна вече да са по-целенасочени целеви плащания, като такива, които в момента се правят за агри и екологията. Тук също оставяме доста голяма възможност за субсидиарност на различните държави членки. Основните последици. От една страна, по е, хомогенно разпределение на помощите, поне докато поддържаме такива помощи за приходите, защото тук трябва да проявим прагматизъм, и да разберем до каква степен самия пазар ще ни позволи да преминем и най-вече с каква скорост можем да преминем към друг вид помощи. Та по-еднообразно разпределение. Според нас критерия, който ще бъде вероятно най-добрия, ще е един оплащане на хектар с таван според работната ръка. Според нас това ще има малко по-справедливи ефекти, отколкото директно на работна ръка, защото наистина симулациите показаха доста, доста шокиращи резултати. Другия проблем е трансфера между държави членки, защото със сигурност ще има такъв трансфер при единото плащане на хектар. Дори и да предположим, че равнището на плащания може да отчете нивото на покупателната способност във всяка една държава, все пак трябва да обмислим тези бюджетни трансфери в един по-широк пакет. И от друга страна, сигурно би било интересно да обмислим идеята за един национален бюджет, национална сума, която да се определи според обективни критерии, като например земеделската земя, работната ръка, земеделски райони с много висока екологична стойност и подобни. И вътре в тази национална сума да оставим силна субсидиарност. Що се отнася до равнищата на съфинансиране, още веднъж ще кажа, че ни се струва полезно да вървим към сходно съфинансиране между двата стълба, въпреки че периметъра може да се променя. Проблема, разбира се, ще бъде прехода, който ще трябва добре да се управлява. И освен това, факта, че ако има национално съфинансиране, всъщност това означава, че трябва да преминем към доброволен принцип, но трябва да има и развитие на ОСП, а ОСП е доста, не, не, не, се развива доста неравно според държавите, така че ставките на съфинансиране а, могат да бъдат различни а, и трябва да се намерят някакви по-обективни критерии за улесняването на въвеждането на такава политика с национално съфинансиране. Така или иначе обаче ще бъде интересно да задържим една обща рамка, една истинска европейска рамка на ОСП – включително и по аспект на обществени блага, защото тук също много лесно можем да се сблъскаме с изкривена конкурентност и да имаме все пак някакви хармонизирани нива между това, което един земеделец може да пожелае, според различни критерии, разбира се, хуманното отношение към животните, селския пейзаж и така нататък, и онова, което ще бъде едно допълнително финансиране на обществените блага, защото и сега в Европа имаме минимални критерии, които са доста различни между държавите членки. Например, за хуманното отношение на животните, националните норми в Холандия са много по-силни, отколкото в други държави. Така че можем да си представим, че някои земедалци могат да получават помощи, за да постигнат нива, които се постигат в други държави без помощи, а това съвсем не е желателно, защото може да има изкривяване на конкурентоспособността. Нека да мина съвсем накратко върху последните два слайда. Това, което се опитахме да оценим е съвместимостта на бъдещите системи за преки плащания, съвместимостта им с международно, международните правила. Не виждаме проблем с Международната организация, търговска организация. Само, че ако парламента реши да въведе контрацикличен елемент, нещо, което ние не препоръчваме, би било необходимо да се въведе съответния критерий така че дори една договореност в е, СТО би оставила доста голяма свобода на действие, например 20 милиарда е, евро е, за въвеждането на такъв контрацикличен елемент. Що се отнася до регулираните на пазарите? Очевидно, такава система на преки плащания, дори преразгледана, в никакъв случай не представлява заместване на необходимото регулиране на пазарите – във връзка с нестабилността на цените. Вие много добре знаете, че тази нестабилност е голям проблем. Преките плащания, включително ако се насочат към обществените блага, могат да играят стабилизираща роля за цените. Това се вижда вече в някои от по-неблагоприятно развиващите се райони в Европа. Така или иначе не трябва да има табу за факта, че плащанията могат да бъдат свързани с производството, ако това производство се изразява в е, е, обществени блага, например екстензивното животновътство в някои е, неблагоприятно развиващи се райони, а всъщност това е предвидено и по член 68. Така или иначе, системата за преки плащания не замества традиционните средства за регулиране на пазара. За заключенията ще кажа, че е ясно, че има поредица от институционални проблеми и финансови проблеми във връзка с едно преразглеждане на бъдещата система за плащания, поне по посока на това, което ние предлагаме с повече съфинансиране, по-широко обхватно съфинансиране, за да се избегне проблема а, за дискриминация с а, настоящия втори стълб, по-голямо финансиране на обществените блага и вече субсидиарността. Със сигурност ще е по-трудно да се управлява тази субсидиарност, защото държавите членки са изключително хетерогенни днес а, по отношение на техните структури, така че да им се остави свободата да адаптират нещата според техните а, нужди е необходимо, но и трудно. Но ще бъде абсолютно необходимо на общностно равнище и за поддържането на приходите и за поддържането на елемента финансиране на обществени блага. Благодаря. Благодаря. Благодаря много на господин на Бюро. Мисля, че вие ни дадохте много възможности за размисъл сега ще дам думата за изказвания и пръв е господин Папа Папастамкос. Благодаря. Искам да благодаря също на господин Бюро. На всички, които участваха в е, това е, проучване, което е особено важно за нашата работа тук. Считам, че е, би било полезно да разгледаме по какъв начин различните сценарии ще се отразят на бюджета. Необходими са ни аргументи, които да представим пред е, фермерите – както и за тези, които ще поставят въпроси, свързани с бюджета за земеделието. Съгласен съм, че трябва внимателно да огледаме преките плащания. Това е инструментът, който гарантира задържането на хората в селските райони. Това е също стимул за продължаване на дейността в сълскостопанския отрасъл. Трябва да внимаваме с разпределението на помощите и какви критерии да прилагаме. Имам въпрос към господин Бюро. Той се спря на този въпрос съвсем накратко, но бих желал да помоля за допълнителна информация. Вие говорихте за съфинансиране по първия стълб. Това е в съответствие с законодателството на Европейския съюз – дали е в съответствие с изискванията за общата сълскостопанска политика. Друг въпрос, който по мое мнение също трябва да бъде засегнат в доклада, се отнася до дебата за бъдещето на общата сълскостопанска политика и най-вече на най-малките ферми, какво ще се случи с тези ферми след 2013 година. Мисля, че това проучване трябва да се фокусира в по-голяма степен и върху този въпрос. Благодаря, господин Папастамкус. Мисля, че всички ще проявят интерес към отговорите на въпросите, които поставихте. Господин Никълсън. Благодаря, господин председател. Беше много интересно да изслушам това, което беше споделено тук. Сигурно във всяка държава членка нещата са различни, затова можем да се позваваме на ситуацията в страните, които познаваме най-добре. Не сме запознати с законодателство на 27-те държави членки. Но беше ясно подчертано, че има съществено разминаване в разпределението на средствата между държавите членки. Единственото плащане на ферма е особено важно за поддържането на малките семейни ферми и за оцеляването на тези ферми в бъдеще. Когато а, поставихме въпроса за единно плащане на стопанство по време на проверката на състоянието на ОСП, например, беше ли обърнато а, внимание на отглеждането на овце. Ние се нуждаем от отговори на тези въпроси, за да видим как ще става разпределението на средствата. С повечето фермери, с които разговарят, сочат, че някои от е, системите са базирани на това, което са имали фирмите през е, предходен период. След 2013 ще има промяна, но тя трябва да се контролира. По съфинансирането, ако има намаляване на съфинансирането, ако то не е задължително, а ако е доброволно, дали това не трябва да изисква примахването на думата обща от обща селско-стопанска политика, защото нещата ще бъдат различни в различните държави от Европейския съюз. Благодаря, Джеймс. Ще е интересно да чуем отговорите на тези въпроси. Господин Дес поиска думата. Благодаря, господин председател. Благодаря и на автора на проучването. В него има интересни идеи, макар че ще трябва да има някои допълнения в някои части. Мисля, че не трябва да има съфинансиране по първи стълб за бъдеще. Съгласен съм с това. Важно е да има доброкачествени храни за 500 милиона души в Европейския съюз. Важно да подкрепим селските райони. плащанията по първия стълб, които вероятно няма да са толкова големи след 2013 година, могат да бъдат оправдани, дори да има изискване за по-високи стандарти в рамките на СТО за внос на храни в Европа. Европейските стопани постоянно трябва да се съобразяват с по-високи стандарти в сравнение с други земеделски стопани и мисля, че можем да оправдаем тези плащания по първия стълб. По втория стълб смятам, че трябва да има някакъв процент на съфинансиране. Можем да обсъдим това, разбира се. Господин Папастамкос, ще ви дам само две цифри. Ако решим по втория стълб да има поне 25% съфинансиране, които да стигнат до максимум 50%, това може да е приемливо. Така няма да се създаде сериозно изкривяване на конкуренцията, но имаме нужда от втори стълб, за да можем да осигурим средства за планинските райони, за районите в неблагоприятно положение, Имаме нужда от някакви такива компенсации и за околната среда, например. Това ще се обсъжда надълго и на широко през идните няколко месеца. Мисля, че доклада обаче ще е добра основа за разискванията. Бене, грация, Алберт. Благодаря, Алберт. Господин Глатенфелдер. Късам сепен. Къзявок. Благодаря. Един въпрос във връзка с обществените блага, защото още няма определение на понятието обществено благо. От друга страна, ставаме свидетели на това как много често термина обществени блага се използва като контраст на това, за което говорим селското стопанство. Според а, проучванията ще има нужда от 70% повече земеделска продукция, а хората, които гладуват, се увеличават световен мащаб, така че храната трябва да се счита за обществено благо. Благодаря, господин Понион. Благодаря. Имам 7 бързи коментара тук оратора говори е, за запазване на възможност за така наречените насочени плащания. Някои фермери получаваха плащания на стойност 50% от старата стойност, е, макар че във Великобритания нямаме чистия вариант на тази система. Тя не трябва да се запазва така или иначе. Мисля, че много правителства виждат новия вариант на ОСП като възможност да не се дават пари на нашите стопани. Съгласен съм с Алберт Дес относно първия стълб. Надявам се, че няма да има измерения, свързано с околната среда тук, макар че в доклада се споменава, че ще се иска от фермерите да участват в нещо такова – Надявам се, че ще чуем нещо повече по този въпрос. Аз съм против втория стълб, защото той спира средствата към фермерите, освен ако не се включиш в някакви сложни е, схеми. Аз съм правил това преди. Мисля, че системата трябва да бъде защитена, за да се осигурят интересите на фермерите Например, по отношение на тези, които произвеждат мляко, шестия ми коментар. Представете си една смесена ферма, която интензивно отглежда свине и птици. Този стопанин ще дава работа на хора, ще получава повече пари. Неговите колеги, които не разполагат с обработваема земя, обаче ще се опитат да се съревновават с него, без да има някакво конкурентно предимство. И ако има някакви субсидии от страна на към фермерите, в момента в който супермаркетите свалят цените, те ще се ориентират към него. И накрая, в крайна сметка, по новата схема ще има ли улеснение или няма да има? Благодаря, господин Мишел Данте. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за това изследване. Той започна с това, че е, европейските земеделски стопани няма да могат в, следващ... в следващия период да се лишат от помощите. Всъщност, вие сте изследвали няколко хипотези и сте обобщили онези, които засягат работната ръка. Обаче, тествали сте хипотезата, при която над един общ, обща основа ще се интегрира и е, стойността на различните е, разходи за производство, която е различна според различните държави членки. Благодаря господин Каполо Сантос. Благодаря ви много. Искам да благодаря автора на това проучване, което представлява съществен принос към нашата политика. Често ние сме изкушени да смесваме технически и политическия дебат. Очевидно е, че всяко политическо решение трябва да бъде добре технически обосновано, ако Искаме то да е отговорно решение. Но не трябва да обръщаме с главата надолу дебата. На този етап това, което се изисква от нас е да говорим за един модел, за една нова архитектура на общата сълскостопанска политика и след като тази архитектура бъде установена, да намерим техническите механизми за реализирането им. Това проучване доказва, че съществуват технически решения, които могат да бъдат приложени. Затова считам, че това е много положително. Изключително положително е да видим, че това, което се съдържа в проучването, отговаря в голяма степен на позицията на групата на социалистите. Ние считаме, че новия модел трябва да продължи подкрепата за фермерите на базата на плащане на хектар и това може да се обоснове чрез критерии като осигуряване на работни места, поддържане на околната среда. Трябва да видим как да обвържим тези решения. Чухме вече някои, които защитават първия стълб, други, които са твърдо против втория стълб. Най-добрият начин да решим този спор е да нямаме два стълба, само един, да имаме единно интегрирано плащане на базата на еднакви критерии, а не такива, каквито сме използвали в миналото, защото очевидно, че има развитие след 2003 година. И така в проучването има въпроси, които отиват по-далеч от техническите аспекти. Например, дали трябва да има съфинансиране. Това е силно политизиран въпрос. След като веднъж решим какъв да е модела, ще решим и дали ще има съфинансиране или пък ще има финансиране само от общността. Трябва да имаме предвид, че в момента много държави членки имат високи дефицити. Политическите им приоритети не включват непременно земеделието. Затова включването на модел с съфинансиране ще доведе до изкривяване на пазара, което ще бъде в ущърп на сълскостопанския сектор. Техническите и политически проблеми не трябва да се смесват на този етап. Това е много полезно проучване, което ще ни е от полза, когато стигнем до вземането на конкретни решения. Благодаря, Луис. Сега Джо Лайн. Аз също искам да кажа три неща. Първия въпрос вече беше разисквано доста от изказалите си. Относно съфинансирането, това ми звучи като пълна ренационализация на ОСП. Аз въпреки това се надявам, че в края на процеса ще имаме ОСБ, ОСП. Можете ли да ми обясните, ако махнем думата обща от сълскостопанската политика, ако приемем някой от предложението, които правите, до какво ще донесе това? Говорим също за трудови единици и каква подкрепа да бъде осигурена за тях. Това трябва да доведе до значително преразпределение на средствата. Надявам се, че няма да се санкционират а, а, някои производители. Как ще се отрази всичко това на конкурентоспособността на европейското земеделие в сравнение с останалия свят? Благодаря, Джордж. Мартин Хошли е следващият оратор. По въпроса за съфинансирането. Ако твърде много увеличим съфинансирането, на лице е опасността да ликвидираме ОСП, защото много държави членки няма да могат да осигурят съответното съфинансиране. Мисля си, че трябва да се опитаме да предприемем максимално много мерки по първия общностен стълб. Това означава, че трябва да има екологични мерки, да се отчитат обществените блага. Тук имаме нужда от по-ясно описание. Мерки свързани с климата. Говорихте за трудовата сила за работниците в малко негативна светлина. Казахте, че ще има отражение основно върху райони, където има екстензивно селско стопанство. Аз не съм сигурен. Селското стопанство не е твърде трудоемко като дейност. И не мисля, че ако добавим труда като критерий, ще има негативно въздействие трябва да се зададе въпрос относно необходимостта от регулация. Можем ли продължим да приемаме фермерите да получават 50% от своите доходи от компенсаторни плащания? Това трябва да бъде дообмислено и да определим пазарната регулация по такъв начин, че в млечния сектор, например, фермерите да могат да придобиват някакви доходи. Трябва да разберем повече какво ще се прави с пазарната регулация. Благодаря следващия оратор. Благодаря. Искам да благодаря на оратора за презентацията. Две неща в документа ме притесняват. Когато споменах Вахме ОСП в римския договор. Идеята беше да има производство на достатъчно храна и да има разумни цени в цяла Европа. Ако тези два фактора вече не са уместни, нямаме нужда от ОСП. Само, че ОСП в момента е по-необходима от всякога. Имаме нужда от достатъчно храна на ниски цени за населението на Европа, което се увеличава. В някои държави членки имаме сериозни проблеми с безработицата и ниските доходи. Така че ОСП трябва да се насърчава. Нека да не забравяме това, когато създаваме нова ОСП от 2013 година нататък. Освен това, трябва да разгледаме европейската гледна точка. Трябва да отчетем околната среда, безопасността на храните, критериите на Международната организация по труда и така нататък. В документа няма много информация за кръга преговори от Доха. Ако има някаква опасност пред ОСП, това е политиката по външна търговия на Европейския съюз. ОСП страда от тази политика много често, така че искам да разбера какво ще е въздействието върху международната търговия и въздействието на търговията върху храните от друга страна. Има производители на храни от а, два типа. От една страна имаме онези, които отглеждат храни, от друга страна имаме онези, които отглеждат добитък. Размера на стопанствата е различен, местоположението е различно, трудностите, пред които са изправени тези стопани са различни, помощта е различна, която те получават. Искам повече информация за това. Следващия оратор. Äh, äh, Благодаря, господин председател. Благодаря ви за встъпителните думи. Благодаря ви за това изследване. Имам към вас четири въпроса и коментара. На първо място, за да поясним, в Европейския съюз има проблем с акцента върху общностното измерение – и отчитане на регионалните различия. Означава ли, че първият стълб е общата страна на въпроса, той ще се прилага навсякъде, а вторият стълб ни дава възможност да отчетем регионалните различия. Съгласни ли сте с подобно разделение и че и в бъдеще ще са ни необходими два стълба. На второ място за съфинансирането. Дали правилно съм ви разбрал, че вие сте за съфинансиране? Дали имате ли някакви индикации, които може да ни дадете, какви нива ще са допустими? Някои споменаха 25-50%. Какво е оптималното съфинансиране по ваше мнение? На трето място относно стимулите е, и грешните стимули. Беше поставен въпроса за работната сила тук и че е необходимо да не допуснем обезлюдяване на селските райони чрез ОСП. Бихме се радвали, ако учените могат да ни кажат какви са опасностите какви са погрешните стимули в механизмите, които са създадени. Например, имахме някога механизъм, който ограничаваше горната граница на плащанията за работещ, за да се избегне голямото разминаване в заплащането. В резултат на това обаче бизнеса не е повече работна ръка, което доведе до значително влушаване на условията на труд. Тоест, това беше един погрешен стимул. Ние искаме да защитим работещите, но ни трябва механизъм, който да не допуска изкривявания. И на последно място въпросът ми се отнася до административната тежест. Бих искал да чуя нещо повече от ваша страна. По какъв начин можем да реформираме ОСП, така че да намалим административната тежест, която се създава чрез ОСП? Благодаря. Уважаеми колеги, ние чухме един много задълбочен анализ, който е свързан и с някои предложения, които бяха споделени от различни групи през последните години, включително от моята политическа група. Доколкото разбирам, вие и вашите колеги са направили анализ на всички тези предложения и проучването, което представихте, включва поредица от препоръки към държавите членки и към европейските институции. Разбирам, че в бъдеще трябва да има подкрепа за производството и това да бъде равно разпределено в държавите членки и да се финансира изключително от бюджета на Европейския съюз. Това е идея, която е много близка до идеята, която имам аз но тя показва и това, което вие казахте, което е много важно, а именно, че когато разглеждаме европейските ферми, можем да помислим за разпределенето на средства на ферма. Може би не ни е необходим чак толкова сложен механизъм за подкрепа, както се прилага сега в някои държави членки, от старите държави членки. Това е свързано с следващия ми въпрос. Е, дали бихме могли да планираме единно плащане и единно заявление, което означава значително намаляване на административната тежест, която е, сега е факт за фермерите в Европейския съюз. И още един аргумент, който беше представен тук, и е свързан с селските райони. Ние бихме искали селските райони да не бъдат обезлудявани, искаме хората да живеят в тези райони, да работят там, да се ползват не само а, от преки помощи за а, фермерите, а и а, да предоставят по-висококачествени обществени услуги, например добри училища, услуги, свързани с културата, с спорта. Доколкото разбирам, вие можете да предвидите възможности за а, програми по втория стълб, които се съфинансират обаче от държавите членки. Това са бележките, които исках да споделя с вас, заедно с въпросите, които поставих. И бих искал отново да подчертая, че този документ е много важен за нашата бъдеща работа и трябва да се възползваме от предложенията, които се съдържат в този документ. Благодаря. Последния оратор, госпожа Ровай. Благодаря, господин председателю. В началото искам да взема отношение по коментара на господин Гладфелдер. Идеята беше, че в селското стопанство обществени блага се генерират тогава, когато се произвеждат храни. Така че по отношение на новата система за плащания не е много разумно да се говори до каква степен сърското стопанство допринася, допринася за общественото благо. Няма логика тук. Има производство на храни, което допринася за общественото благо в по-малка степен и такова, което произвежда обществени блага в по-голяма степен. В по-малка степен имаме обществени блага тогава, когато имаме голяма ферма, използват се международни компании, които използват големи съоръжения, химически вещества и така нататък. Производството обслужва големите корпорации. От друга страна, Малките ферми, семейните ферми произвеждат наистина обществени блага, храна, когато храната се транспортира от един край на света в другия край на света, се нанасят щети на околната среда и тогава не можем да говорим за голям принос към общественото благо обществени блага имаме тогава, когато имаме местно производство, местна обработка, местно предлагане на пазара, висококачествени стоки и така нататък. Всичко това трябва да се отчете, когато говорим за новата основа за системата на единно плащане. Благодаря. Благодаря. Сега ще дам думата на господин Бюро за отговор на въпросите. Мерси. Благодаря. Имаше доста различни повдигнати въпроси. Е, признавам, че съм малко объркан. Ще се опитам да обобщя някои от повдигнатите теми. Е, една от най-леките теми, може би, е свързана с задълженията по е, СТО. Сигурно не е най-важното, но няколко от ораторите говориха за Световната търговска организация. Сега, във връзка с задълженията спрямо тях. Така, както казах, това няма да изиграе кой на каква роля върху системата на преките плащания, дори и в случая на е, постигане на споразумение. Мисля, че големия проблем там с евентуално споразумение е за упростяването на по-низките данъчни задължения в животновътството. Мисля, че ако се намалят тези данъчни задължения, целият отрасъл на млекоданите крави ще пострада много. Обаче, е, дали трябва да се пренасочват преките плащания, за да се свържат отново, да се обвържат отново с някои аспекти на животновътството, например млекоданите е, крави, според мен това е възможно. Така както вече казах, е, било то в схема за заплащане с регионален елемент на поддържане на приходите, за да се отчете този проблем – т.е. цели системи, които да се подпомогнат, или така както се прави сега по втория стълб, с по-прости схеми, по-регионализирани схеми, отколкото сега, мисля, че точно така плащанията могат да послужат наистина, за да можем да спазим задълженията по СТО. Но освен това не виждам кой знае какъв проблем. Не мисля, че ще се възникне някакъв проблем. До толкова, доколкото зелената котия няма да бъде поставена под въпрос, до толкова, доколкото всичко това ще се прави за малки суми, просто за индексиране на плащанията, които евентуално да преминат като контрациклични плащания. Във всеки случай не мисля, че ще възникне сериозен проблем. Сега, що се отнася до критериите? Доста оратори говориха за интереса да се поддържат плащанията на работна ръка във връзка именно с жизнеността на някои региони. Други казаха, че плащането на хектар пък представлява проблем когато които има ферми, които нямат обработваема земя. Всъщност това, което ние се опитахме да направим е да видим до каква степен може да има по-справедлива система между държавите членки, естествено, защото ще става въпрос за единно плащане в Европа на 27-те и вътре в самите държави. Очевидно е, че ако има помощи на хектар, някои производства, оранжерини, например, няма да бъдат подпомогнати, така или иначе и сега те не се подпомагат кой знае колко. Така че критерия за плащане на хектар ни се струва най-добрия или по-скоро най-не-лошия, за да може да се позволи на някои стопанства, които в момента са с екстензивно животноводство, защото се знае, че има връзка между тези ферми и производството на обществени блага. Сега, съгласен съм, че това не е идеална система, дори само по простата причина, че се коригират съвсем слабо неравенствата, защото колкото повече хектари имате, толкова повече ви се плаща. Така че можем само да постигнем намаляване на разликите, намаляване на неравенството. Използвали сме коефициент, чрез който може съвсем слабо да се намали тази разлика в приходите. И въпреки това, е, този подход е може би по-прост и по-защитим, отколкото альтернативните, например историческите основи за плащания или идеята за заплащане на стопанство на ферма или на работник. Кога става въпрос за стопанство, самите ферми са толкова различни в 27-те страни между огромните ферми в Словакия и Германия и много малките предприятия в други страни, че ако искаме да правим такова плащане на работник, трябва действително да държим сметка а, за а, работника. Не може да се прави единно плащане просто на ръководителя на предприятието и така можем да насърчим чрез разпределението на помощите, да насърчим а, начини на замеделие, които може би не желаем именно да насърчаваме. И точно тук е парадокса, че ако настоящия бюджет, включително ако запазим регионални бюджети, за да отчетем ефектите на трансфер между регионите, да когато правим такова плащане на работник, глобално не се стига до намаляване на неравенството спрямо настоящото положение. Доста парадоксално е. Така че, е, според нас, едно упростено плащане на хектар с таван на работна ръка ще е по-добре, но е ясно, че тези тавани ще бъдат много трудни за определене. С... Трябва да остане субсидиарността, за да може да има местни прагове според е, доходите на семействата. И това ни струва по-логично, защото ако наистина искаме ние да подкрепим прихода, това искаме да направим, няма да бъде ненормално да поставим а, е, индивидуални тавани за приходите на работник. Доста от вас споменаха за проблемите, свързани с конкурентноспособността. Системата за един оплащане на хектар, особено около е упростена, няма да повдигне, поне спрямо с настоящата ОСП, повече проблеми в областта на конкуренцията. Тези проблеми могат да възникнат или от структурни е, аспекти, просто защото в някои държави има много малки предприятия, които не е задължително непременно да се опитваме да поддържаме, защото ще изпаднем в, при много ниски прагове на производствен капацитет, и, който да не може да изхранва дори един временно зает работник. Освен това има и бюрократични обстоятелства и пречки. Очевидно е, че в настоящото положение, например във Франция, има огромна бюрокрация – така е, че тези страни, които критикуват тази бюрокрация, много често са страните, които я налагат <laughs> най-много на национално равнище, защото са избрали такива системи в рамките на гъвкавостта, именно системи, които изискват огромна администрация. Още веднъж Франция е идеалният пример защото национално равнище винаги използваме най-бюрократичните и най-сложните системи и най- най-сложните опции а това не пречи да критикуваме след това европейското равнище. Конкурентните проблеми също така са свързани с нормите, които въвеждат а, евентуални сравнения с други държави. Действително, нашите земеделци не са в най-благоприятно положение, особено а, що се отнася до себестойността на земеделските култури, но това не въжи само за земеделието, това въжи в промишлеността и освен това има и други норми. Обществото иска по повече специално за въздействието върху околната среда видяхме в края на 2007 година, например, царевицата се купуваше 30% е, по-скъпо, отколкото се откупува в другите държави, просто защото оттатъка е генетично модифицирана. Точно за това се оправдава една по-проста система за плащания, която да компенсира именно това неблагоприятно положение. Точно това се опитахме и ние да отчетем. Сега, Относно селско развитие, няколко от вас говориха за жизнеността на селските райони и за опасността, ако ОСП не отчете тези аспекти. Струва ми се, че големия риск, именно ако премахнем ОСП, не е толкова свързан с конкурентността, не е риск да не можем да изхраним планетата. Тук не съм съгласен с аргумента, който беше е, посочен ако трябва да изхранваме планетата, производството би отговорило е, и цените биха се покачили. Но истинския риск, ако премахнем ОСП, е да териториите да бъдат е, как да кажа, т.е. производството да бъде съсроточено в определени райони, а поддържането на земеделско население по-хармонизирано, може да произведе по-положителен ефект. Тоест това, което ние предлагаме, още веднъж ще кажа, че ние не правим препоръки в случая на държавите членки. Това просто са някакви насоки. Това са, това са неща, които се очертават следствие на прегледа на състоянието. Така че се опитваме да отчетем и този въпрос да стигнем до схеми, които целят поддържането на едно земеделско население и възнаграждението на обществените блага в широк смисъл. Някой постави тук въпрос за определенето на това какво е обществено благо. Някои групи, включително група с която включва и социални партньори, и е, различни външни на Европейската комисия социални е, организации е, са се опитали да определят обществените блага. И хранителната безопасност, и жизнеността на селските райони са в тези обществени блага. Разбира се, обаче под този списък могат да се включат много неща, но факта, че да се пренасочат настоящите бюджети към предоставянето на такива такива услуги, към такива блага с диференцирани суми, за да могат да се отчетат националните различия, ми изглежда действително в посока на поддържане на жизнеността на селските райони. Сега, дали трябва да се съберат първи и втори стълб или не? Мисля, че тук трябва да започнем размисъл по архитектурата на ОСП. Ако днес, във връзка с гъвкавостта, която вече съществува и за която вече говорих, например, поддържането на уязвими производства с член 68 по първи стълб, имаме доста сходни неща с това, което можем да направим и по втори стълб. Така че границата между първи и втори стълб, ако добре се вгледаме в настоящото състояние, е по две посоки чисто административно от една страна, т.е. има начин на бюджетно планиране, което е по единия стълб и не по другия. И това е доста желателно, за да можем да и упростим нещата. Може би някои от нещата, които правим по втори стълб, биха били по-добре направени, ако минат към първи стълб, защото се знае, че има прехвърляне между втори и първи, именно по член 68, например Франция го прави. И второто естество в разликите е си финансиране или да няма съфинансиране. При хипотезата на по-обобщено съфинансиране, разликата между първи и втори стъп става основно административна разлика. И няма да бъде изключено да прехвърляме доста широки програми, например програмата за зоните в неблагоприятно положение, по-скоро в първи стълб, а не във втори, ако се счита, че нямаме нужда от определено бюджетно планиране. Мисля, че дебата общо взето тук е изкуствен. Не е изкуствен заради различията на съфинансирането и на администрирането, но точно за това трябва да обмислим по-глобална архитектура, без непременно да се съоточаваме върху това какво ще бъде в първи и какво във втори стоп. Най-трудните въпроси, които бяха зададени, струва ми се, бяха върху съфинансирането. В първи стълб. Това действително е доста спорен момент. Трябва да ви призная, че имаше много силни различия в нашата е, експертна група, в е, групата на университетските работници, които направиха това проучване. И там се отразиха именно и различията, е, които съществуват и тук във вашата група, включително и институционално. Защото ако имаме първи съфинансиран стъп, това означава, че не можем да наложим някои общностни разходи на определена държава членка, защото това ще означава, че му налагаме да изразходва по определен начин собствения си бюджет. И това е нарушаване на националния суверенитет. Така че би трябвало да има глобален бюджет с национални суми, които вътре могат да бъдат съфинансирани. Но сега това са идеи, аз не казвам, че разполагаме с решенията, но това са идеи, от които могат да почерпат държавите членки ам, вдъхновение за техните решения. Няколко сред вас повдигнаха въпроса, ще остане ли обща селско-стопанска политика при това положение. Нека да кажа още веднъж, че е важно да има общи правила, особено във връзка с идеята за обществените блага, но не само. А във връзка с това, което една държава може да прави. Така иначе сега се намираме в ситуация, при която е много трудно, според мен, тук вече се изразявам по-скоро лично, отколкото от името на групата, е много трудно да си представим една бъдеща обща селско-стопанска политика, като си има предвид разнородността на различните структури, различията на стандарта на живот, е, всички тези различия, които познаваме. И във всеки случай по този начин не можем да се опрем достатъчно на субсидиарността. Но каква е опасността? Както казах, това е, че в една държава да се финансират определени действия, а същото това действие да не се финансира или да не е допустимо до финансиране в друга държава. И точно тук трябва действително да запазим непременно тази общност на страна, общностен аспект и да има една обща рамка. Поне законодателна обща рамка. Не съм убеден, че не съм пропуснал някой въпрос. Опитах се доста бързо да прегледам всички въпроси. Понякога и не запомних имената на ораторите, които задаваха въпроси, но сега в момента не виждам други въпроси, на които да не съм отговорил, но ако има такива, съм готов отново, естествено, да ви отговоря. Е, Благодаря, господин Бюро, за изключително интересната презентация и за отговорите, които предоставихте. Системата на преките плащания е тема, която така или иначе ще е, разглеждаме в следващите месеци през нашия мандат и бих казал, че имаме нужда от широк консенсус, за да може ОСП действително да бъде призната и да бъде легитимна политика в очите на населението. Сега нека да преминем към следващата точка от дневния ред. Ще преминем към гласуването на доклад по собствена инициатива за зоните с неблагоприятно положение. 92 изменения са внесени. Докладчика предлага няколко компромисни изменения. Благодаря, господин председателю. Съвсем накратко. Гласуваме по един доклад, който вече на два пъти обсъждахме в рамките на комисията. Доклада е изключително технически. Има сериозни затруднения. Трябва да гласуваме по теми като, например, нови критерии за определянето на районите в неблагоприятно положение, без да знаем какви ще са последиците за тези региони. Комисията призова държавите членки да направят симулации възоснова на новите критерии. Критериите са на лице, но ние не сме имали достъп до тях още. Искам да помоля колегите, ако може, да се въздържат от коментиране на критериите и лимитите в рамките на критериите, защото не разполагаме с достатъчно информация. В този първи доклад сме включили призив към комисията да ни даде по-ясни данни, по-ясни критерии като цяло. Доколкото знам, новите критерии ще доведат до критични промени в районите с неблагоприятни природни условия. Ще има прехвърляне към райони, които въобще не отговарят на изискванията. Аз лично смятам, че критериите не са достатъчно добри и адекватни. Искам да благодаря на всички членове на персонала, които ми помогнаха за този доклад. Благодаря ви за работата по измененията през последните няколко дни. Надявам се, че доклада от името на парламента ще е добър. Благодаря ви. Нека да преминем към гласуване. Гласуването е открито. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Изменение 2. Открива се гласуването.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 peut continuer Амендмент 3. Изменение 3. Откривам гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 4. Открито е гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение номер 5. Открито е гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение номер 6. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към компромисно изменение номер едно. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към изменение 12. Открито е гласуването. Край на гласуването. Има едно гласуване в повече. Трябва да прегласуваме. Откривам гласуването отново за изменение 12. Край на гласуването. Приема се. Изменение 11. Гласовете. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 13. Откривам гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 14. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 15. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 20. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към изменение 21. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Изменение 22. Моля, гласувайте. Край на гласуването. И се отхвърля. Изменение 23. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 24. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 25. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 26. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 27. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 29. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 30. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 31. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 38. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 41. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 39-то. Гласувайте. Край. Приема се. 40-то. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 42. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 43-то. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 44-то. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 45-то. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 46-то. Откривам гласуването. Край на гласуването. Приема се. 47. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 48. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 50. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 52. Гласовете. Край на гласуването. Отхвърля се. 49-то. Откривам гласуването. Край на гласуването. Приема се. 51-во. Гласувайте. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 53-то. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 54-то. Преминаваме към компромисно изменение номер 2. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 55-то. Гласувайте. 55-то. Край на гласуването. Отхвърля се. 58-мо. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 59-то. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно изменение номер 3. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 62. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 63-то. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 65-то. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 66-то гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 67 гласувайте. Край на гласуването и се отхвърля. Седемдесет гласувайте. 70-то. Край на гласуването. Отхвърля се. 72. Гласувайте. Край. Отхвърля се. 71. Гласувайте. 71. Край на гласуването. Отхвърля се. 73-то. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 74. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно изменение номер 4. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 79. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменени 80. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение номер 5. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 85. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 86. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 87. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 88. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 89. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 90. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 91. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. В изменение 92 господин Шмидт има устно изменение. Заповядайте, господин Шмидт. Благодаря. Почти приключваме гласуването, но би било полезно иска защита от е, европейския бюджет за развитие на селските райони, предвид на предстоящите дискусии за изменение на бюджета. Мисля, че това би било полезно добавене към текста и се надявам колегите да подкрепят това предложение. Някой противопоставя ли се това изменение да бъде гласувано? Не. В такъв случай ще гласуваме изменение 92. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. А сега да гласуваме предложенията на комисия Режи. Предложение номер едно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Предложение 10. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Предложение 11. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега ще гласуваме резолюцията, която бе така изменена. Гласувайте. Край на гласуването. Има един глас в повече от НП. Ще прегласуваме. ще гласуваме отново по резолюцията, която бе изменена. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 38 гласа за, няма глас против и двама въздържали се. Поздравления за докладчика. Сега преминаваме Ще гласуваме доклада по собствена инициатива за упростяване на ОСП. Докладчик е господин Ричард Ашворд. 230 изменения бяха внесени. ще гласуваме този доклад за упростяване на АСП, докладчик Ричард Ашворд. 230 изменения бяха внесени. Докладчика желая ли думата преди да гласуваме? Мадам Еранс, eh, благодаря, господин председател. Исках само да посоча, че изменение 188, 188 го оттегляме. Всъщност оттегляме абзаци трети и четвърти и Е и Ф букви в списъка за гласуване. Абзаци Е и Ф латинско. Тоест трети и четвърти параграф. Оттегляме това изменение. Добре. Преминаваме към гласуването. Изменение едно. Начало на гласуването. Забравих да дам обаче думата на нежелаещ. Не, на докладчика. Заповядайте. Благодаря. Благодаря, господин председател. Исках само да кажа на колегите, че в този доклад искахме да определим редица принципи, които да залегнат в реформата на ОСП. Това са принципи, които се отнасят до упростяването на ОСП и улесняването на живота на фермерите. Казвам това, защото много от измененията, които бяха предложени, са по същество които са залегнали в доклада на Джордж Лион, а не в доклада за упростяването на ОСП. Колегите знаят, че има области, в които аз препоръчвам да се гласува с не. Не защото съм против тези изменения, но считам, че тяхното място не е в този доклад, а в доклада за реформата на ОСП. Благодаря ви. Да, преминаваме към гласуване. Гласуваме изменение първо. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Четвърто. Изменение второ. Поправи се председателят. Гласуваме второ изменение. Край на гласуването. Приема се. Пето изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение първо. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 13. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 14-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 15-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 16-то изменение, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 2, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 25-то изменение, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 26-то. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се 27 начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 28 изменения. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 29-то. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 30-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 31 изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 32 изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 33 изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 34-то, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 35-то в две части. Първа част. Начало на гласуване. По първа част. Край на гласуването. Приема се. Втора част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 36-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 37-мо изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно изменение 3, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 48 изменение, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 49-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 50-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 51-во. Начало на... 52-ро поправя се председателят. Последно, 51. Край на гласуването. Отхвърля се. 52 изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 53. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 54-то начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 56-то начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 57-мо начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 58. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 75-то. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 76-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 77 в две части. Първа част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Втора част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 78 изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 79-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 80-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 81. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 82 изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 83 изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 84-то. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 85-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 86-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 87 изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 88 в две части. Първа част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Втора част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 89-то. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 90-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 91-во изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 92 изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 95 изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 96-то, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 97-мо изменение, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 100, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 102 изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 103 изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 105-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 107. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 108. Край на гласуването. Отхвърля се. 109-то. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 110-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 111-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 112 изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 4. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 118 изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 119 то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 120-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Има един допълнителен глас от групата на социалистите. Гласуваме 120 20 изменение, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 121 изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 126-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 127 изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 128 изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 129 изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 130 изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 131 изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 132 изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 133 изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 134-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 135-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 136-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 137. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 138 е оттеглено. 139 гласуваме. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 141 изменение, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Сто второ изменение, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 146. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 148. Гласувайте, моля. Гласуването приключи. Приема се. 149. Гласувайте, моля. Гласуването приключи. Отхвърля се. Компромис номер 5. Гласувайте, моля. Гласуването приключи. Приема се. 165 гласувайте, моля. Гласуването приключи. Приема се. 166 гласувайте, моля. 165. Гласуването приключи. Приема се. 167. Гласувайте. Гласуването приключи. Отхвърля се. 168. Гласувайте, моля. Гласуването приключи. Приема се. 169. Гласувайте, моля. Гласуването приключи. Приема се. 170 гласувайте, моля. Гласуването приключи. Приема се. 171 гласувайте, моля. Гласуването приключи. Отхвърля се. 172 гласувайте, моля. Гласуването приключи. Приема се. 173. Гласувайте, моля. Гласуването приключи. Приема се. 174. Гласувайте, моля. Гласуването приключи. Приема се. 176. Гласувайте, моля. Гласуването приключи. Приема се. 179. Гласувайте, моля. Гласуването приключи. Приема се. 180. Гласувайте, моля. Гласуването приключи. Приема се. 181 гласувайте, моля. Гласуването приключи. Приема се. 182 гласувайте, моля. Гласуването приключи. Приема се. 183 гласувайте, моля. Гласуването приключи. Приема се. 185 гласовите, моля. Имаме технически проблем. va falloir voter à la main, puisque la machine ne... Ще трябва да се гласува на ръка, защото машината вече не работи. И така, 185-то изменение. Гласувайте, моля, кой е за? Кие е контра? Против? Приема се. 186 за,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 Приема се. 188. Първата част. За. Ки е контра? Против. Il semble que vous avez changé d'avis pendant le vote. Il faut le refaire май си променяте мнението по време на гласуването, ще трябва да гласуваме отново. Първата част за. Qui est contre Против?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 втората част от изменението. Ки е контра? Против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 Qui est contre? Против. Приема се. Компромис номер 6 за Приема Компромис 7. Ки е по? Компромис 7. За. Павола месье Гладфелдер. Първо ще дам думата на господин Гладфелдер. Благодаря, господин председател. По отношение на Компромисно изменение номер 7. То е съвместимо и не се противопоставя на изменение 111. Казва се, че овце и кози под известна възраст не трябва да се наблюдават електронно, когато се водят до кланицата. Става въпрос за овце и кози под възраст от 12 месеца. nous allons voter sur le compromis numéro 7. Qui est pour Гласуваме по компромисно изменение номер 7.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 се рущен. Отхвърля се. 216. За. Ки е контра? Против. се ръще. Отхвърля се. 217 за. Qui est contre? Против?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 Против? Отхвърля се. 221 за. Qui est contre? Против. Приема се. 222 за, Qui est contre? Против. Приема се. Pour 223. за. Qui е контра? Против. Приема се. 228 за. Qui е контра?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 Против. И се адопте. Приема се. И така, сега ще гласуваме по резолюцията с измененията. За. Против. Въздържали се. Има повече гласове, отколкото членове на комисията можем да използваме машините вече. И така гласуваме по резолюцията с измененията. Гласувайте, моля. Всички ли гласуваха? Гласуването приключи. Резолюцията се приема. Поздравления за докладчика. 29 гласа за, нито един против, 10 въздържали се. Поздравления, господин Ашвард.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 засяга справедливите доходи за земеделските производители, по-добре функционираща верига на предлагането на храни в Европа. Работният документ, подготвен от Джозе Бове, засяга поредица въпроси, свързани с цените на храните. Комисията е представена днес от господин Пьер Луиджи Лундеро и сега давам думата на нашия докладчик. Добър ден на всички! Да, действително, сега ще проведем първата дискусия по работния документ – който е във връзка с доклада за справедливите доходи и земеделските производители и за по-добре функционираща на верига в Европа. Това е темата. Решихме да навлезем в този дебат, като предложим работен документ, за да може всеки от вас, като се опре на въпросите, които са повдигнати в този работен документ, да може да направи бележките си и вече възоснова основа на такава дискусия, да напишем този доклад, да чуем експертите и след това надявам се да успеем да приемем съответния доклад. Темата се поставя а, във връзка с извършена работа от комисията. Комисията посочва известен брой проблеми, които са свързани едновременно с с цените, с проблеми на продоволствената верига, проблеми с прозрачността на ценообразуването, съотношението между добавената стойност, която се разпределя между производители, преработватели и а, търговци. И даже точно тук комисията още от начало се позовава на цифри, които показват че това разпределение по веригата а в тази верига 31% за а, производителя през 2005 година е а, е, спаднал на 24% през последната а, референтна година. А, така че тази констатация повдига въпроса за делът на приходите за земеделския производител. Така че тук става въпрос за преструктурирането на земеделието в тази верига, преработването и търговията с храни. Също така проблеми, свързани с други елементи, които ще е, ви представя. Няма да ви чета тук текста, но ще ви ги представя във връзка. Днес действително има голяма разнородност в земеделието. Днес след обед стана отново дума за това. Имаме 14 милиона, над 14 милиона а, селски стопанства с над 12 милиона души, които работят там, така че явно имаме огромен дял на а, селски стопани, но има много голяма разлика при а, подкрепата им, защото 0,02% от фермите получават повече от 300 хиляди евро помощи, а 77% от тези ферми получават по-малко от 5000 евро. Явно, че има огромна разлика, а това има последици съответно. По същия начин на ниво предприятие. Има предприятия в преработването а, с а, огромни различия. От една страна много големи съоръжения, които са национални или мултинационални фирми и отсреща имате над 300 хиляди малки и средни предприятия, които днес в този хранителен отрасъл. Така че от една страна много силно се случава на средства и от другата страна малки работилнички за преработване на храни. Естествено, че отношенията между тези фирми с производителите са различни. Нека да дам все пак и тук цифри. Несле, например, им оборот от 70 милиарда, Данон 15 милиарда оборот и техните печалби са 11,8 за първия, например, докато отсреща имате фирми, които печелят около 1 или 2% от рентабилността на тези огромни фирми. Ясно е, че става въпрос за структури, които нямат нищо общо една с друга и това повдига проблема за разпределението на помощите. Можем да е, разискваме именно по този въпрос. Така че не само в производството, но и в преработката има голяма разнородност. Сега вече, що се отнася до търговията, там пък положението е много сложно, защото от една страна имате малки магазинчета, които са в близост до, до, до хората, но днес са жертви на, на изчезване. А в същото време има много силно съсредоточаване, което се увеличава, защото десета най-големи е, разпространителски фирми съсредоточават 66% от продажбите на храни в Европа. Така че явно, че има много силна концентрация. Има цифри в Европейския съюз. Пете най-големи фирми в някои държави. Няма всички да ги цитираме, но те наистина имат много силна концентрация на продажби и съответно те изкупуват и най-много от производителите. 81% и повече в Швеция, 80% в Дания, 70% в Германия, 70% в Франция, 35% в Италия и 18% в Италия. Виждате, че самата разпространителска структура е много различна в държавите членки. Затова в тази верига съответните отношения са съвсем различни. След това в този дебат трябва да се намеси под доброто възнаграждение на сълскостопанския работник, след като вече сме осветлили тази разлика. Повдига се въпрос с, с нелоялните практики и изключването на договорите. Това е сърцевината на проблема днес. И на нивото на производителя, спрямо е, откупчвача или спрямо а, търговеца. Няма да говорим не за отрицателните маржове, за разпределението на печалбата и така нататък, но всичко това днес действително се поставя с огромна сила и в преработката тъчак до потреблението. След това възниква и въпроса, който се сочи от комисията, но комисията не дава отговор. Въпроса за продажба а, на загуба има законодателство по този въпрос и по принцип и производството и търговията днес не могат да продават така, но проблема продължава да бъде съществен, защото законите всъщност засягат само отношението между търговеца на древно и крайния потребител. А днес централният въпрос е следния, че не можем да определим самото понятие продажба на загуба за а, селското стопанство, защото не знаем точно каква е себостойността на селскостопанския продукт. Нямаме такива данни и за това и е много трудно можем да намерим решение. Така че не въпроса за продажбата на загуба е свързан с отношенията между търгови, търговец и крайен потребител, но също така и между производител и търговец трябва да добавим към всичко това и други е, елементи, които обикновено не се засягат. Например, въпроса за хранителната верига и приходите. Например, е, самопотреблението. Това е нещо, за което никога не се говори, а има сериозна роля в е, земеделското производство. Т.е. производство, което изобщо не минава през веригите за излизане на пазара. Съществуват данни за някои региони. Например, в Румъния може би тези данни са стигнали най-далеч, защото там 22% от хранителното потребление е самопотребление и изобщо не влиза в търговската традиционна верига. Това, разбира се, внася допълнителни елементи в тази тема но става въпрос за големи страни, защото ето, например, тук става въпрос за 23 милиона жители. Други европейски държави също имат такива практики. Сега ще ви дам една цифра, която трябва да се признае, цифра, която е дадена от е, Националния институт за агрономически изследвания във Франция. 20% от е, потребените домати днес във Франция са, се самопотребяват от самите е, производители. И това трябва да се отчете. Още нещо, което не се отчита обикновенно, когато се разисква дела на приходите на земеделците и изобщо не съществува в регулирането, е делът на общественото хранене. Делът на общественото хранене за определено семейство. А този дял доста често е много е, сериозен, значителен, а това е централен въпрос макар че не се говори за него. Този дял се увеличава днес. Общественото хранене действително взема все по-голяма част в едно домакинство. Ако говорим само за 15-те държави в Европейски съюз преди разширяването, делът на продажбата на месо в тези 15 европейски страни представлява 25% от пазара на месо което се произвежда и влиза в търговската верига. Това е огромен процент. Това означава, че 25% от месото минават директно от производството и преработката към общественото хранене. Това би трябвало да ни поинтересува като факт, защото тук в парламента сме пряко засегнати. Т.е. се обръщат към нас пряко големите фирми, Например, тези, които тук ни хранят в Бруксел и тази фирма, именно която ни храни, предоставя милиони и 400 хиляди ястия. Това са милиарди във Франция. Представете си какъв пазарен дял представлява това. Трябва да се отчете този въпрос, а много рядко се отчита в документите. А има последици върху цените и върху пазара. И последните данни, е, към които ще подходя конкретно, са също данни, които никога не се отчитат при ценообразуването, а тези данни са свързани и с производството, и с преработката, и с е, потреблението. Става въпрос за загубата на храни по веригата. Има сериозни загуби. И днес в, на европейско равнище 240 кг храна преминава директно в коша. 240 на жител. Това представлява повече от 100 евро на европейски гражданин, е, които просто се губят. Е, това представлява сериозна загриженост за нас. Ето това са нови данни и ново осветление върху тази тематика, които допринасят за сложността на целия въпрос. И за да приключа, ще кажа, че съм разработил известен брой въпроси в края на документа. Те позволяват именно да се открие разискването и тези въпроси ще ни позволят тук в парламента да изработим някакви отговори и заедно с комисията да вървим напред, за да подобрим нещата, да направим така, че структурата на политиките и на регламентите да бъдат по-ефективни. Значи, припомням нестабилността на цените, които постоянно се покачват и слизат с система, която е все по-трудна за следение и за наблюдаване на цените. Това е свързано с ценоструктурирането, но също така и с структурни проблеми, които могат да са свързани с свръхпроизводство, които водят пък до структурен спад Видяхме го това при последната криза, но предполагам, че в дебата ще стане дума за това. Втория въпрос е спекулацията. Тук все още имаме големи проблеми, все повече проблеми. Това не е чисто европейски проблем, международен е, но така или иначе трябва да се действа по тази спекулация. Спомням си, че когато стана въпрос за храна, хранителната криза преди година и половина, банките призоваваха частните лица да вложат пари в спекулативните фондове за суровини. Например, във Франция Креди Агрикол направи това и призоваваше потребителите, т.е. преките си клиенти, да влагат пари в спекулативните фондове. Третия въпрос е предлагането. Тук също е ясен въпросът. Как да направим така, че храните, които са достатъчно качествени, да бъдат, да бъдат свързани с приходите на земеделския стопанин, особено ако свържем това с повдигнатия вече въпрос няколко пъти и във връзка с климата, и във връзка с хуманното отношение към животните, и във връзка с проблемите около нефта, това естествено са важни въпроси. Четвърти въпрос – устойчивите практики и обществените поръчки. И накрая петия въпрос, който може би не е директно свързан с приходите, но за нас е важен въпрос, а именно как възоснова на изработването на нови ем, практики, които да не са изключително скъпи и които да бъдат в логика с съответните територии, как в този дебат да включим науката и технологиите и изследванията, за да могат действително земеделците да включат такива проекти и да могат да произвеждат във вътрешна логика със собствените си територии и да могат да отговорят на, на всички предизвикателства и с климатичните изменения и изобщо с всички проблеми, които стоят пред селското стопанство. Това са въпросите. Действително дебата е изключително отворен днес. Аз не искам сега веднага да правя предложения. Нека всеки се изкаже и след това да се опитаме да разработим колективно възоснова на всички ваши бележки, предложения по всички тези части на тематиката. Благодаря ви. Mulțumesc, Începem. Uh, Благодаря, Жозе. Сега ще започнем разискването около този документ, който ни бе представен. Осем души поискаха думата. Госпожа Гарсия. Благодаря, господин председател. Мисля, че това, което каза господин Бове, е право. Европейската Европейската комисия представи документ, в което се осъждат неща, които и ние осъждаме тук и които отчитат различни безпокойства, споделени от потребителите. Когато производителите казват, че се намират в затруднено положение, някои хора твърдяха, че това е измислица но сега се вижда, че има проблеми и трябва да стигнем до решенията. Комисията и е, докладчика подчертават е, някои от е, недостатъците в съществуващата система. Никой от документите обаче не посочва, че трябва да се подобрят механизмите за управление на пазара. Механизмите за управление на пазара доведоха до крайности в колебанията на цените и това е факта. договарянето от страна на фермерите чувствително намаля, техните позиции отслабнаха, има дисбаланси в продоволствената верига. Необходимо е да проявим последователност, да имаме национални системи за етикетиране, но това ще доведе до обратното, до по-малка хармонизация. На следващо място да имаме повече сдружение на фермерите. Да, това е една много добра идея, но те трябва да имат нужната сигурност и това, че ще могат да работят в различни, с различни други отрасли и ще постигнат нужната стабилност. Трябва също да отчитаме правото, свързано с конкуренцията. Необходимо е да бъдат осигурена ни правни защити на сдруженията на фермерите. Ние трябва да насърчаваме къси продоволствени вериги, трябва да насърчаваме и местните пазари. Подчертава се важността на посредниците и предоставянето на повече правомощия на потребителите. Нуждаем се също и от механизъм за следение на цените, както сме поменавали многократно. Обсерваторията на цените ще бъде важен инструмент в това отношение, когато говорим за цените и за дисбалансите, които съществуват в продоволствената верига. Преодоляването на вредни практики изискват прилагането на ефективни механизми, за да не се допуска разпиляването на ресурси. Необходимо е също да определим срокове за извършване на плащанията и да настояваме те да бъдат спазвани. Освен това, информацията, която се предоставя на потребителите на местата, където се извършват търговията, трябва да бъде надежна, в момента нещата не са точно така. И в заключение искам да кажа, че се нуждаеме от кодекс на добри практики по всички елементи от продоволствената верига да се спазват поне минималните изисквания. Приноса на НП тук може да бъде много ценен. Аз съм докладчик в Комисията по околната среда. Искам да се извиня, че не мога да остана до края на днешното заседание, защото трябва да отида на заседанието на Комисията по околната среда, тъй като следва моя доклад. Благодаря. Госпожа Кастинга има думата. Искам да благодаря на докладчика за изготвения документ. По мое мнение, това е отлична база за подобряване на инструментите свързани с усъвършенстване на продоволствената верига и гарантирането на по-добри цени за потребителите. Това е документ, който е основа за дискусия, но има някои важни изявления в него и аз искам да ги посоча. Например, фермерите трябва да имат разумни доходи, това се разбира от само себе си. Част от аргументацията обаче може да породи съмнения. Работата на фермерите трябва да води е, до е, достойни доходи. Производителите, е, организациите на потребителите трябва да имат добри позиции за водене на преговори. Има производители, които са изправени пред сериозни проблеми, когато преговарят с големите супермаркетни вериги. Понякога те се загубват във всичко това. Таксите са а, относително високи от една страна, от друга страна е трудно да видим кой е включен в а, списъка и на каква основа се вземат решенията за включване или не в списъка. Тук трябва да се хвърли малко светлина. Когато говорим за колебанието в цените, това е въпрос от огромен интерес, що се отнася до горните и долни граници, както и до спекулациите. Всичко това трябва да бъде овладяно. Разбира се, всички искат да купуват ефтини храни, но а, тези хора трябва да знаят, а, че каква е точно ситуацията. Когато говорим за хранително-вкусовата промишленост, има понякога директно изкупуване на продукти от фермерите и в тази посока също е необходимо да хвърлим светлина. Господин Благодаря, господин Смит. Благодаря, господин председател. Не бях заспал, господин Ракоса, просто малко се обърках в превода. Обърках се и в този доклад. Мога да похваля колегата от групата за това, че го изготви. Напоследък доста обсъждаме този въпрос и казваме, че всички сме засегнати и всички се притесняваме. Трябва да видим с комисията как ще процедираме. Всъщност много доклади се правят в тази комисия, само че нищо още не е предприето, което да е достатъчно добро. Искам да напомня на колегите за едно изменение, което внесохме по отношение на европейския бюджет, а именно да се създаде една обсерватория на цените в рамките на Европейския съюз и на маржовете. Имаше в крайна сметка едно такова създаване. Бюджет е милиони и половина евро на година, само че какво стана с тази обсерватория? Имаше пилотен проект, след това обаче нещата позатихнаха. Искам да разбера какъв напредък е постигнат по отношение на реалното създаване на тази обсерватория на храните и на разликите в техните цени. Благодаря. Давам думата на господин Никус. Благодаря. И аз а, не бях заспал. Не се заблуждавайте. в тази комисия вече месеци и години говорим по този въпрос. Обвиняваме супермаркетите, мултинационалните компании, всички общо. Зато, както каза предишния оратор, трябва да се запитаме ние какво сме направили по въпроса в крайна сметка. Трябва да погледнем проблемите, най-големите проблеми са пред производителите, пред фермерите, а най-големия проблем всъщност е колебанието в цените. Освен това, увеличаването на цените на горивата води до увеличаване на разходите за фермерите. Това няма как да не окаже влияние върху потребителя това повишаване на цените. Видяхме ясно какво стана по време на скорошната криза в млечния сектор. Европа регистрира, реагира, извинете, толкова бавно, че просто можем да се засрамим. Ако Европа иска да бъде приета сериозно, трябва да признаем, че са съществували проблеми още преди и трябва да реагираме. Говорим за реформа на положението по отношение на мерките за подкрепа за нашето производство, само че трябва наистина да оцелим нещата, да ги е, напипаме по отношение на предпазната мрежа. Не казвам, че не трябва да има пазари, но трябва да има някакви ограничения в крайна сметка. Всички искаме да нападнем големите супермаркети. До известна степен те са лесна плячка за нас, политиците, само че те са мощни от финансова гледна точка, освен това са доста хитри и интелигентни, придобиват твърде голяма сила, чрез придобиване на голям пазарен дял, например в Великобритания, 2 литра мляко за 2 паунда. Ами как ще се конкурираме с това? Един литър вода също струва 2 паунда. Ами как можем да сравняваме млякото с водата? Така че тъжната реалност е, че производителите винаги ще загубят защото имаме веригата производители, обработващи и някъде по тази верига някой губи и това винаги е производителя. Няма да е супермаркета, разбира се. Така че точно там, господин Булве, трябва да помислим. Едно нещо очакват фермерите на Европа от нас – не знам дали националните омбудсмани или европейски омбудсман трябва да се вземи с това, но имаме нужда от баланс. Всеки трябва да получава справедлив процент производителя, обработващия и онзи, който продава онова, което ние произвеждаме, а именно храната, която потребителя купува. Защото потребителя купува висококачествена храна, но това трябва да става на справедлива цена, не само за потребителя. Благодаря. Mulțumesc. În continuare are cuvântul doamna Morvai. Госпожа Морва има думата. Аз също искам да се присъединя към онези, които приветстваха изготвянето на този чудесен работен документ на господин Бове. Искам да привлека вниманието ви върху бившите социалистически или комунистически страни, сега членове на Европейския съюз. Те се намират в особена ситуация, макар че не в еднаква ситуация. Например, в моята страна, Унгария, фермерите, производителите, доставчиците са оставени на производа на многонационалните участници в продоволствената верига. Има напълно нерегулиран пазар. В страни те се объркват ролята след като падна, след падането на комунизма Целта беше да се привлекат е, чуждестранни инвеститори, дори с цената на разстройване на конкуренцията и не спазване на някои методи. И всичко това в ущърп на доставчиците на фермерите. Производството на храни също попадна в ръцете на чужденци, рафинериите за производство на захар, например. Често обаче се случваше а, така, че се купуваха фабрики, след което тези фабрики бяха оставени да фалират, защото интереса на инвеститора беше в пазарния дял. Затова следва да се очита, конкретната ситуация в новите страни аз съм готова да подготвя едно проучване на базата на опита на Унгария. Ще поканим фермери от Унгария, производители, за да видим какъв е техния опит. Ще направим обобщение и до 4 май ще представим нашите констатации на докладчика. Благодаря ви много. Господин Дортман има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за изготвянето на този доклад. Тези въпроси ще бъдат изключително важни за фермерите в бъдеще. На този етап ние трябва да си даваме сметка, че в много региони на Европейския съюз нещата не вървят добре по отношение на концентрациите. Има оголиполистични ситуации, които се създават. Има нарушение на баланса между производители, фермери, преработватели. Необходимо е да се подобри осведомеността, разбира се. Но това е трудно да се направи с присъствието на многонационалните компании на пазара, обаче има една тенденция в отрасъла, които нямат основания Например, когато говорим за препарати за растителна защита, Някои от, е, от е, веригите пренебрегват интересите на производителите, е, нарушава се равновесието на пазара в Европейския съюз. Необходимо е да обмислим по какъв начин могат да се коригират нещата в тази образ. Господин Табаджи има думата. Господин председателю, искам да помоля колегите да правят а, такива прости обобщения. Искам първо да поздравя докладчика. И що се отнася до опростенческото отношение. Съгласна съм с господин Николсън. Понякога наистина опростяваме опасността свързана с супермаркетите. Тя, тя съществува обаче конкуренцията между супермаркетите съществува и понякога има положителен ефект така както каза господин Никълсън. Има доста трудни въпроси. Как можем да регулираме пазара с подходящи средства, подходящи за единния пазар? Например, хоризонталната интеграция на производителите. Каква е разликата? Защото действително границата е много тънка между картела и хоризонталното сътрудничество на едни производители. Това е все още нерешен въпрос. Напълно съм съгласен с вас и с комисията, че вертикалната интеграция е много важна. И бих искал да ви благодаря, господин Бове. Има голяма разлика между Западна Европа и Централна Европа, защото при нас най-големия проблем е е именно липсата на вертикална интеграция и може да се каже популистски и дори националистически или шовинистки, че чужденците откупиха нашите заводи, откупиха хранително-вкусовата ни промишленост, за да откупят пазара. Това е вярно до някъде, но от друга страна за селските стопани. Съществува същия проблем. Ако собственика на хранително-вкусовата промишленост, който в крайна сметка не е със собственик в хранително-преработващия завод, ще така стигаме до, до същия проблем, защото в Дания има четири кланици за прасета – и именно производителите на прасета, отглеждащите прасета, са собственици на тези кланици. Това е голям проблем при нас в Централна Европа. Независимо от това, че кланицата е унгарска или чужда, в крайна сметка производителя не е със собственик. Така че това е голям проблем в източна Европа. И още нещо. Организациите на производителите. Сега можем действително да критикуваме големите супермаркети, обаче понякога самите селени. При нас има такъв опит в новодошлите страни. Самите селени не искат да сътрудничат. Не искат да използват такова сътрудничество. Аз, например, съм със селски происход, обаче мога да ги критикувам. Имам правото да ги критикувам. Защо не използвате възможностите на организациите на производители. Нашия нов комисар подчерта проблема на местните пазари и съм напълно съгласен с вас. Например, би трябвало да се изброят добрите примери. Например, ние направихме едно пътуване във Франция и в Валония. Срещнахме се с едно дружество, чето ноу-хау в селското стопанство е много важно. И мисля, че такива среща са много важни, но съществуват много средства. Наистина, без никакви иллюзии, ние трябва да развием тази тематика, но тази тема е толкова трудна, толкова сложна, че наистина ще е трудно да разрешим всичко, но ви поздравявам още веднъж. Благодаря, господин Дес. Благодаря, господин председателю. Искам да благодаря на Жозе Бове. Отлична работа Когато става въпрос обаче за намиране на правилните решения, още сме далече от успеха. В края на 60-те години на 20 век в Германия имаше протести на студентите и тогава хората казваха, ако стане война, няма да има кой да се бие. Представете си да няма големи вериги, откъде ще си купуваме храна. Само, че това не е вярно. Защо да трябва да затварят малките магазини? Реалността обаче е следната. Ако няма потребители, няма да има големи супермаркети. Моята тъща имаше малък магазин през 70-те години и хората изведнъж започнаха да ходят в супермаркетите. Тя трябваше да затвори своя магазин. Самите стопани също отиват в супермаркетите. Много от нашите колеги по професия започнаха да правят същото. За съжаление, тези проблеми е, трябва да бъдат е, решени, а това не става. Аз е, самия участвах в едно стопанство, което принадлежеше на хиляда стопани. Нашата печалба е 0,02 процента. В крайна сметка обаче и това стопанство още съществува, ние успяваме да плащаме по-високи е, цени. Имаме оборот от 1 е, е, милиард евро. Имаме запазена ниша Опитваме се да Готов ли е потребителя да плаща цената? За органичните продукти, например. 5-10 цента повече или не, пазара си е пазар. Така че имаме големи проблеми огромния брой храни трябва да се продават чрез големите супермаркети. Забаванията на плащанията водят до проблеми. Трябва да получаваме плащанията в рамките на 100 дни. Самия пазар създава проблеми. Ако ние доставяме продукция на малките мандри, Потребителя никога не забелязва кой е доставчика. Всяка една млеко преработвателна фабрика може да бъде заменена с друга. Потребителя не подбира толкова много. Чувам, че се говори за известни мафиотски структури в немския парламент за плащане на огромни суми. Защото ако това не стане, някоя мандра ще подбие пазара. Аз съм готов да внеса много изменения, за да променим текста. Благодаря. Благодаря. Господин Дес, още седем колеги искат да се изкажат.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 има проблеми за земеделските стопани, те се отразяват върху потребителите. Мисля, че ще трябва да разгледаме проблемите и разликите в цените за потребителите и за производителите. Защото има различни интереси. Трябва да видим какви са неравенствата в цялата верига на доставките. Ако се опитаме да решим проблема, ще имаме нужда от информация и трябва да ограничим ролята на посредниците, да видим къде са слабостите. Трябва да се опитаме да създадем местни мрежи за производство, които да са по-близо до производителите. Освен това, това би намалило разходите. Освен това, потребителите ще имат по-добра информация за това какво точно купуват. В ранните етапи на пазарната верига ще трябва да се работи сериозно. Трябва да преосмислим хоризонталните споразумения, които съществуват, защото има нужда от по-голяма прозрачност. Това ще е от полза за производителите и потребителите. И накрая по отношение на мощта, способността за водене на преговори от страна на земеделските стопани, тя трябва да се увеличи. Трябва да преосмислим мерки, които са прилагани на по-ранен етап и да видим защо те са се провалили в миналото. Благодаря. Господин Шекерски. Е Изглежда, че костопанския пазар не е в състояние да изпълни своята роля. На финансовите пазари банките също това, което се предлагаше от Г20. Всичко това наподобява нещата, които наблюдавахме в земеделието, що се отнася до механизмите на управление. Земеделието отговаря за 15% от производството. Известно участие на държавата е наложително Има фрагментация на отрасъла, включително на хранително-вкусовата промишленост. Има малки предприятия. Има доминиране на големите предприятия. Сега ние говорим за подпомагане на малките и средни предприятия. Но не е предвидено нищо за малките ферми, как да ги подпомагаме. Това е изключително важен въпрос за бъдещето на общата селскостопанска политика. Благодаря. Господин Алвес има думата. Благодаря, господин председател. Това е проблемото основно значение в момента, тъй като всички ние зависим от подхода, на който ще се спрем. Този подход ще се отрази на цените, с които продуктите ще стигат на пазара. Ние забелязваме промени през последните 20 години. Има голяма промяна в веригата на доставки продоволствената индустрия се промени, имаме повече супермаркети, имаме концентриране на повече власт в ръцете на малко на брой големи компании. Това ограничава възможностите на обществения сектор и ние трябва да отчитаме този факт при решаването на проблема. Пазарът е нещо добро и неговото съществуване трябва да продължи, тъй като пазара гарантира ефикасност, прозрачност, по-низки цени за потребителите. Но ако пазарът позволява също и практики, които са против а, а, конкуренцията, това са нелоялни практики. Например, различни договарения преди сключването или след сключването на договорите. Те могат сериозно да засегнат доходите на лицата по веригата, например доходите на производителите, ще повлияе негативно и на цените, които плащат потребителите. Трябва да видим по какъв начин да се снабдим с е, инструменти, които да гарантират прозрачност, да създадем органи, които да се занимават с тези въпроси, които са толкова сложни. Големите супермаркети обръщат особено внимание на тези проблеми и следва да отчитаме този факт. Необходимо е да гарантираме яснота относно това какво се случва по цялата верига и да не допуснем никой да се възползва от доминантна позиция на пазара. Търговската верига трябва да бъде също справедлива както за производителите, така и за потребителите. Господин Тарабела има думата. Господин председателю, Самото название на доклада на комисията съдържаше само една част от заглавието. Всъщност и Жозе Бове направи много добре, че добави справедливи доходи за производителите. Защо? Защото точно там е болката всъщност. Намирам, че структурата на работния документ е много добра, защото се подигат въпросите, но няма решение. Например, под първа точка за прозрачността не трябва да се забравят проблемите с маржовете. Говори се за производителите и за разпространението. Обикновено разпространението не поставя кой знае какъв проблем в прозрачността, обаче производителите имат много е, проблеми. Аз се вършам от Унгария, където бях поканен и там можах да установя, че големите разпространителски е, фирми, тук ще цитирам една от тях, но ще кажа добро за нея, кора, например, а, прави съвсем къса разпространителска верига и купува ябълките от а, мястото, където се намира магазина. Така че има натиск върху производителите и този натиск е от преработвателите, това се цитира тук, защото се говори за неравната мощ между а, възможността, капацитета за договаряне между а, производители и а, преработки. Например, в млечната криза изобщо не говорихме за преработвателите, а точно те най-много печелят. И ми се иска в групата на високо равнище да не се забравя това, че големия фактор тук е точно преработвателя. Той печели най-много. Даже повече отколкото търговеца. Това не трябва да се забравя и точно върху това исках да се съсредоточа моето изказване. Благодаря. Благодаря, господин Я. Благодаря. Господин председател, искам да благодаря на докладчика. Темата е изключително важна. Земеделските стопани трябва да бъдат част от пазара. В Германия вече дълго време обсъждаме търговската верига. В крайна сметка потребителя е този, който взема решението. Проблема е следния. Ако се намалят цените, например, на млякото, и има достатъчно производители, които произвеждат на тази цена, то тогава пазара действа добре, само че производителите започват да произвеждат все повече и повече и цените отиват още по-надолу. Така че има нужда от лоялна конкуренция. Трябва да създадем механизми, които биха гарантирали, че фермерите ще имат място в рамките на тази верига, която се командва от законите на пазара. Големите вериги управляват пазара, господин Бове е прав, но в крайна сметка и фермерите трябва да намерят своето място в пазара. Предпоследния оратор господин Егню. Благодаря. Някой спомена вертикалната интеграция. Аз искам да ви дам работещ пример за това, тъй като аз се занимавам с нещо подобно. Това е индустрията за отглеждане на яйца от свободни кокошки. Тук има много производители. Те не се опитват да завземат пазарите на опаковащите. Дава възможност на опаковащите да преговарят от тяхно име тези опаковащи са големи като супермаркети, така че Фермерите вече се чувстват като част от нещо голямо. Не са задължени отглеждащите такива яйца да продават всичко на супермаркетите, продават и на малки. Моята жена прави това, например, отива на пазара всеки вторник ако дойдат повече яйца, отколкото има нужда пазара, те не ги продават на по-низки цени, просто ги замразяват, като преди това ги щупват и така могат да останат те много-много време. По този начин се спира падането на цените. Какво се опитват те да постигнат и ние също се опитваме да постигнем с тези супермаркети? Да имаме някакъв вид а, използване на марки. Например, купуваме яйца само от така наречения черно опашат петел и това е някакъв вид а, използване на марки. Използваме и друга марка, която се нарича щастлива кокошка и така получаваме два пенса за дозина яйца. Няма субсидии, няма намеса от страна на Европейския съюз. Всичко беше породено от индустрията. Не може да се налагат такива неща подобни процеси включват вид саможертва. Млечната индустрия мисля, че трябва да постъпи по същия начин, тъй като има политика на разделя и владе от страна на супермаркетите. Правителствата по никакъв начин не могат да се намесят в една такава дейност. Благодаря. Благодаря. Господин Калиновски има думата. Благодаря, господин председател. Това, което е най-обезпокояващо е, че цените за фермените намаляват, докато цените, които плащаме за стоки в супермаркета, са високи. Положението на фермерите в веригата непрекъснато се влушава. Обикновено се говори, че виновни за това са големите мрежи, е, супермаркети. Всички са съгласни с е, това. Когато обаче потърсим е, решение, просто се казва, че тези вериги използват нелоялни практики и до тук. Необходимо е да има интеграция, както хоризонтално между фермерите, така и вертикална интеграция. Трябва да има хоризонтална интеграция и в хранително-вкусовата промишленост. Ако работим твърде бавно, ако не постигнем успех, можем да потърсим друго решение – чрез правната система, за да внесем нужната дисциплина в големите супермаркети. Някои се казват, добре, нека да подготвим такива инструменти, но какви да бъдат тези инструменти? Решения като максимални маршове и други също се предлагат, но те се прилагат трудно в е, нашите страни, когато се опитваме да обсъждаме тези е, проблеми. На нас не гледат сериозно. Благодаря, господин председател. Да, действително, много добре поставяте въпроса за прозрачността. Обсерваторията може да бъде един елемент от тази прозрачност, но ще може да се работи върху пазара прозрачно, ако пазарът е организиран. Затова ми се струва, че на европейско равнище трябва да разгледаме организацията на самите канали а организация на веригите не означава непременно картел. Това означава и прозрачност, именно когато става. наблюдаваме ясно какви са цените. Държавите, където има обсерватории, показват, че има а, скрити ниши за производителност и тези ниши не са непременно там, където се очакват. Така че а, капиталистичната концентрация, която преживяхме последните години в селското стопанство, допринесе за създаване на нови такси и разходи, защото има по-малко разходи в себестоеността, обаче има много други такси около самото селско производство и в крайна сметка – остатъчната цена остава за производителя. Точно върху това трябва да се работи. Още повече, че в Европа днес има много голям брой малки и средни предприятия, които ще се сблъскат с проблеми, свързани с капитала именно и рискуват да бъдат присъединени към големите структури. А понякога малките и средните предприятия могат да възнаградят земеделския стопанин или работник много по-добре, отколкото големите. Сега давам думата на комисията, която е представена от господин Лундеро, който ако може да си изкаже кратко. Благодаря, господин председател. Тъй като разполагам с ограничено време, искам да се възползвам от възможността да благодаря на докладчика за този работен документ. Основната цел на документа е да се насърчи дебат Чух много интересни коментари от представителите на парламента. За нас е интересно да видим, че след две години работа в комисията, след три съобщения, този въпрос е, е включен като един от приоритетните а, за работа в Европейския парламент и съвета. Има интересни предложения в работния документ. Е, той е много амбициозен и отива по-далече от е, обхвата на съобщението на Европейската комисия. Ние ще изпратим своята реакция на предложенията, направени от е, докладчика. Искам също да се възползвам от възможността да отговоря на един въпрос, който беше поставен по-рано за финансирането за пилотното проучване за обсерваторията за цените и маржовете. Ние благодарим на парламента за инициативата. В момента, когато получавахме, подготвихме анализа, ние решихме, че момента не е подходящ за едно подобно упражнение. Разбира се, ние сме за работа в тази посока. Ние сме в контакт с колегите от Евростат, които са в най-добра позиция да направят това. Но ние не искаме да започнем нещо и да използваме пари на дънакоплаците за събиране на данни, които вече са на разположение. Евро Юростат вече има информация, следяща тенденциите в цените на ниво ферма, преработватели и прочие. Така че ние ще използваме наличната информация. Благодаря на комисията. Припомням ви, че утре сутринта заседанието ще се проведе в тази зала а след обед ще се срещнем в зала 2 ко 2. Благодаря на всички, благодаря на преводачите, приятна вечер.